за което, на което ви благодаря, че участвахте, ще бъде представен за одобрение на следващото заседание. Ако няма някакви възражения, ще изпрати резолюциите на споменатите органи и институции.